La seduta è aperta. Откривам заседанието. Давам думата на, господин, на госпожа Андерсън във връзка с правилник. Давам ви думата. Госпожо Андерсон, имате думата. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Най-напред искам да ви помоля за извинение. Решението беше трудно, но все пак исках да уточня, че решението да решим да отложим гласуването, поне за нашия проблем, е много голям проблем. Как да се отчетем при гражданите на Европейския съюз?